the members that we are now talking about. Искам да припомня на следното, е, че в момента ще говорим за цифровата програма на Европа от 2020-2027 година. Припомням ви, че проект от доклада беше разгледан на 3 септември в нашата група. Имахме 287 изменения. По тази тема сме отделили 40 минути. Сега искам да дам думата на докладчика. Госпожа Лина, моля. Пет минути. Моля ви, придържайте се към регламента. Дневният ред е натоварен. Благодаря за 5 минути, 40 минути ще бъдат достатъчни. Нека да навлезем в темата, мога да кажа с е, голямо удовлетворение с е, чиста съвест, че а, е, имахме много позитивна дискусия с докладчиците в сянка. Мисля, че ще успеем, и това са нашите планове, да постигнем консенсус. На 26 септември имахме първото заседание – дефинирахме мандата за заседанията следващите. Едното ще бъде утре, а другото ще бъде следващата седмица. Един ключов елемент в продължението не се поставя под въпрос в предложението, нито в многобройните изменения, които бяха внесени от, от всички изменения. Това става дума за общия бюджет тези средства трябва да бъдат взедат е, разглеждане в бъдещите преговори като минимална сума, което да гарантира успешното изпълнение на програмите. Втори момент, ключов елемент в дискусията ще бъде общата цел на тази програма и да определим съответно нейният обхват и от допустимостта на участниците. Дискусиите ще бъдат насочени към ползата от тази програма. Някои от чувствителни области, като например целите, целите за киберсигурността и изкуствения елемент, елем, е, интелект. Ще вземем предвид всичко, което се предлага за балансирано решение за тези потребности. Първо, опростяване е за да улесним иновациите и ноу-хауто, така че проектите, които се финансират по тази врага, да не застрашават сигурността, автономията и да се зачитат етичните измерения, особено по изкуствения интелект, като за това разчитаме на по-общи речения на европейско равнище. И накрая, повечето от измененията са насочени към европейските цифрови хабове. Нашето желание тук е да дадем ясна картина, за да можем да направим оптимална конфигурация на тази мрежа и да вземем предвид съответните аспекти. Първо, да се гарантира реализацията на разработването, въвеждането на съответните елементи и да има съответно синергия между тази програма и други програми. На второ място да се използва съществуващата инфраструктура и опита от аналоговия период. Има нужда от <clears throat> насоки за сътрудничество между европейските хъбове за цифрова економика и иновации. Накрая трябва да направим така, че конкретната цел на тази програма и нейните ресурси да не бъдат размити и Европейския съюз да не загуби движението към цифрова економика. Искам да припомня, че нашите дискусии ще вземат предвид и дебата, който тече в момента в комисиите, които дават препоръки. Доволни сме от сътрудничеството с другите комисии от гледна точка на нашия календар. Чудесно, казва председател. Вие. Вие сте чудесен пример за естествени интелект – господин Зорино, господин Дерик Кастио. Аз съм тук и съм на време. Извинявайте, но ние работим заедно. Не искам да създавам проблеми. Две минути. Да, да. Две минути. Няма нужда да обяснявам колко е важен този файл. Това вече беше казано. както предлага докладчика. Предлагам да подкрепим подхода на комисията към другите програми и способности. Като обърнем специално внимание на предмета на програмите отвъд изкуствения интелект, суперкомпютрите, да не създадем нещо като коледна ЛХ, за да могат е, тези средства да доведат е, до реални резултати. Ще спомена два аспекта, които в е, доклад, които докладчика посочи две преди малко. По тях бяха внесени изменения под гледна точка на програмата за изпълним програмата за изграждане на способност, връзка с трети държави. Тук трябва да действаме малко провокативно, и да внимаваме да се намери балансиран подход, като равнището на участие от трети държави да разглежда за всеки отделен случай в съответствие с целите на регламента. И накрая, по отношение на етиката и изкуствения интелект, подкрепям този подход. Все пак трябва да настроим добре съответните елементи, че етиката се отнася за някои специфични елементи. Във всички, във всички отношения сме в рамките на графика, сътрудничеството между нас и другите докладчици в Жанка върви чудесно. Може би има нещо да се доработи и, и, и се надявам под ръководството на нашия докладчик да постигнем чудесен резултат. Благодаря. Госпожо Де Кастил, две минути. Сеньор Сорино, моля. E Благодаря, господин председател. Връзките между различните елементи в цифровата технология всъщност създават възможности за регионите и общностите. Затова е нужно да обсъдим в цифровата Европа, нашите споделени ценности. И целта е да бъдем в началото, в авангарда на новия цифров свят. Комисията предлага няколко приоритета, но тези приоритети са доста размити, общи и неясни и не се отразяват върху организацията на работата и бюджетните гаранции. Затова Европейският Парламентът е, е, в своето становище трябва да бъде доста амбициозен. Този доклад е, е чудесен принос към тази цел. Благодаря на докладчика и на другите докладчици. Всички, които участваха към доклада, изготвянето на доклада, основните елементи бяха посочени първо как да работим сътрудничество, за да създадем ефективни услуги в цифровия свят, без да загубим контрол върху съдържанието. Трябва да видим ефективността и киберсигурността. Вторият въпрос е как е да връчим тази програма прозрачно с други финансови програми, за да няма дублиране и да няма проблеми в системата като цяло. И накрая трябва да дефинираме много ясно етичното съдържание и контекста тъй като това е изключително важно за цялата програма и за дигиталния преход е, в Европа, така че европейските ценности да бъдат защитени на всички етапи, включително безопасност и сигурност, достъп и универсалност. Има някъде около 300 изменения до сега. Броят е доста голям. Ако искаме да постигнем баланс, трябва да обърнем специално внимание на ключовите моменти – сътрудничество с трети държави, съответните критерии за тази цел и начини за гарантиране на сигурността и интегрирано развитие между отделните държави в Европа равнопоставено. Благодаря господин Сорино. Сега господин Ашли Фокс за европейските консерватори и реформи. Това е третата по големина група. Благодаря господин председател. Благодаря. Благодаря, че припомняте на колегите този факт. Накрая искам да кажа в началото да благодаря на докладчика за сътрудничеството. цифровата програма е изключително важна. Тя може да помогнат на бизнеса, на администрацията и на гражданите да се адаптират към трансформацията в нашето общество, в цялото общество. Тук трябва да видим всички възможности, които са необходими за економиката, <clears throat> за да стане тя по-динамична и по-устойчива. И ако има <clears throat> достатъчно сигурност в интернет, предприятията ще могат да намерят нови пазари и ще работят още по-ефективно и, и ефикасно. И така ще подобрят благосъстоянието на гражданите. Ние под, подкрепя, нашата група подкрепя цифровите хъбове. И сме съгласни с акцента върху от, отворените данни, включително координацията с други програми. Е нещо, което може да се желая. По отношение на реализацията някои на, <clears throat> неща не са ясни. Всъщност, критериите за възлагане на поръчки ще бъдат определени в самата <clears throat> програма. Когато става дума за киберсигурността, все още не сме получили предложение на комисията. Трябва да видим каква ще бъде ролята на тези хъбове. Все пак е, докладчика предлага пряко управление от страна на комисията за постигане на тези цели. И накрая няколко ми за асоциирането. В това предложение според нас има индустриална, а не <clears throat> стратегическа цел. Не зная как е, асоциирането с трети държави от гледна точка на ползите пречи на автономията на Европейския съюз. От техническа гледна точка съвместните предприятия за високоскоростни компютри е основа инструмент за постигането на целта е суперкомпютър. Всъщност това е отворено към всички държави, които са асоциирани към Хоризонт Европа. Ако, какво ще стане, ако някоя държава е асоциирана с тази програма, но не може да се свърши с последно програмата, която обсъждаме. Благодаря, Ашли. Добре. <clears throat> Господин Бутиков от Зелените, които знаете, господин президент, е петата по големина <clears throat> група в парламента и много сме доволни от този факт. И се надяваме след, след следващите избори да станем по-многобройни. Благодаря на докладчика и на другите докладчици в сянка за продуктивното сътрудничество. Ще избера няколко по-дребни аспекти, които в момента се обсъждат и, и се договаряме по тях. Според нас етичното измерение на изкуствения интелект следва да бъде разработено по-подробно. Имаме конкретен план да добавим специален параграф за, по тази тема. На второ място смятаме, че според нас има цифрова пропаст не само в отделните общества, но и между отделните региони в Европа. Според мен, мисля, че трябва <clears throat> да насочим вниманието си към Втората пропаст, която посочих преди малко. Иновативните хабове ще играят основна роля в тази насока и смятам, че можем да реализираме напредък, ако успеем да гарантираме, че тези хабове ще ще бъдат изградени на базата на сходни стандарти, така че да подкрепят индустрията в отделните региони и държави по един и същи начин. Имам някои опасения за начина по който комисията се опитва да изолира програмата Цифрова Европа от е, намеса на парламента. Това мисля, че е малко преклено. Трябва да има по-голямо партньорство между комисията и парламента по тази програма и по други въпроси. И накрая, въпросът за това, кой ще може да участва в тази програма. Този въпрос, господин Фокс, има истори... стратегическо измерение. И като гледам назад, преди една седмица имаше много интересен материал в Bloomberg за, за сигурността в интернет от гледна точка на купуването на хардуера от е, Китай. Мисля, че така има възможност някой от някъде, откъдето и да е по целия свят, да използват много по-напреднала технология, чрез която да се опита да контролира индустриални и други инсталации от разстояние, като осигури достъп до облака. Мисля, че киберсигурността е ключова като необходимост и трябва да инвестираме в нея колкото е възможно повече. Отваряне, но само при условие, че това отваряне няма да бъде за сметка на киберсигурността, но ми се струва, че сме намерили подходящата редакция на тази част. Благодаря, че успяхте да надхвърлите регламента си с 63%. Мисля, че това беше времето за АДЕ. Те любезно ми предоставиха своето време. Тъй като сте е, петата по големина група, няма проблем. Няма никой от ГУЕ, Мога да взема и времето на Гуе, ако искате. Господин Тамброн. Моята група е съм мъничка. Мъничка. Ние сме удовлетворени от работата на докладчицата. Благодаря и за сътрудничеството, което показа. Програмата Цифрова Европа е един документ, който е, много ни вдъхновява. В същото време аспектите, които ни безпокоят, е, че трябва да, трябва да се вземат предвид. Излязахме с различни изменения, които показват какво мислим и че сме малко амбивалентни по тази тема. Е, програмата цифровизацията е важна. Трябва да бъде подкрепена нашите граждани, нашите предприятия. Трябва да имат възможност да върват напред, е, особено, що се отнася до конкуренцията с други страни. Искаме по-голяма прозрачност в подбора, подбора на новаторството, повече приобщаване и внимание на географския баланс. Искаме повече внимание също на публичната администрация и да се преодолее цифровата пропаст, за да се подобрят обществените услуги. От друга страна, трябва да кажа, че ни безпокои измерението киберсигурност финансирането на необходимите инфраструктури, които опазват нашите данни, нашия живот, нашите стратегически активи, нашето бъдеще на всички нива. Смятаме, че европейските инвестиции трябва да отидат в европейски мощности. Европа изостава в тази степен. Нужно е публичните средства да отидат за обучение, развитие на компетентности, базови цифрови умения и напредничави такива. За да може хората да са подготвени, да осъзнават какво се случва. Това трябва да тръгне от училището и да върви през целия живот. В този смисъл изразяваме и друго безпокойство и то е свързан с пристрастяването към цифровите технологии, който е, засяга нашите синове и дъщери. Трябва това да бъде приоритет. Има няколко изменения, 3-4 на брой, които са свързани с потребителя и цифровия интелект, изкуствения интелект и присъствието, ежедневното присъствие на такива. Така наречената техноетика също е много важна. Надявам се колегите да се съгласат да споменем и този аспект. За нас той е много важен. Thank you. Благодаря. За една минута госпожа Грифин. Thank you, Chair. Always... Е, огромно удоволствие, когато вие сте в председателското място и ние сме втората по големина група. Сега, това, което каза Ашли за връзката между Европейския съюз и трети страни по това досие и други, като Хоризонт Европа. Трябва да действаме приобщаващо. Благодаря на Анджелика за отличната работа. Както каза колегата, не може да разгледаме цифровизацията или чистата енергия като отделни елементи. Цифровизацията е начин да постигнем целите си като Европейски съюз. Трябва да направим така, че да не изостава никой е, географски, възрастово или поради изолация в селата. Нужен е справедлив преход. Нужно е да даваме възможност за преквалификация и обучение на работниците, за да се възползват те оптимално от цифровата економика. Цифровата економика и чистата енергия за всички граждани са част от едно и също. Става дума за интернет на хората, а не интернет на вещите. Thank you very much. Аз ви благодаря. Пожо Грифин. Други? No more. Uh, from the... no, but then... Не, добре. Европейската комисия. Господин Бадик. Yes, thank you very much. I'd like to... Благодаря ви. От името на комисията, благодаря на докладчиците за насърчителните думи, които чухме. Съгласни сме с част от коментарите, които бяха направени. Те са свързани с някои от измененията и Предлагаме такива центрове, които са много важни. Със се до пристрастяването към цифрови структури, това не е програмата, където това ще бъде включено, но имаме които включват такива аспекти. Благодаря. Now, but... И накрая докладчика госпожа Млинар. Благодаря. Благодаря за коментарите. Те отговарят на дискусията, която проведохме на статус докладчици в Сянка. Само да кажа, че вече търсим решение – страните от ЕФТА могат да участват заедно с участието на тези страни в съвместните предприятия, както и други програми, подобни на инструмента за свързване на Европа или механизма свързване на Европа. Що се нася до изкуствения интелект, комисията трябва да доразработи законодателна рамка, която ще даде възможност за етични указания, без да се пречи на новаторството трябва да се постигне баланс. Що се отнася до цифровия вододел? Смятаме, че тази програма има голяма добавена стойност. Трябва да се изградят капацитети или мощности в целия съюз, които да се отполза не само на по-напредналите страни, както и цифровите центрове, както казаха колегите, но това е, е нещо, което трябва да работи като мрежа и да се засилва на регионално ниво и да се гонят целите, които спомена и колегата Грифин. Цифровата грамотност, тя не е част от тази програма и не мисля, че може да бъде включена тук, тъй като нямаме достатъчно средства. Борим за 9,2 милиарда евро, ако бюджетът остане такъв какъвто е. Така че не трябва да го претоварваме, иначе ще има прекалено много цели, и те няма да бъдат постигнати, понеже ще са прекалено много. Благодаря, госпожа Линер. И сега нещо лично. Цял живот се занимавам с информационни технологии. Много съм впечатлен от изказванията. Първо работехме с перфокарти, големи компютри и така нататък. След това интернет. Така че да надявам от тази инициатива да излезе нещо много полезно. Гласуването в ИТРЕ ще бъде на 21 ноември. The... Преминавам към следващата тема. Вторна употреба на а, информация от обществения сектор. Настоящото предложение е преработка има специални изисквания, като например член 104. Такива изменения са допустими само ако са от тези част от предложението, където има промени, т.е. има преработка. Изменения към част от предложението, които не са променени, могат да се направят по изключение и само от хок, и могат да бъдат прияти от председателя единствено ако председателят сметне, че е нужно това по причини, свързани с вътрешната логика на текста или защото измененията са пряко и неотменимо свързани с други изменения. Такива причини трябва да бъдат ясно заявени в писмена аргументация, която да съпътства самите изменения. Казвайки всичко това, ще дам думата на докладчика. Господин Силикиотис Заповядайте. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω... Благодаря. Искам да благодаря на докладците в сянка, както и на сътрудниците, за всички много полезни срещи, които протекаха до момента. Може понякога да се разминават мненията ни по определени въпроси, но така ли е, че съм напълно убеден, че можем да работим отлично заедно, независимо от различните становища. Предложенията на Европейската комисия всъщност е една отлична база за дискусия, свързана с реформата на тази директива. И както вие казахте току-що, господин председателю, говорим единствено и само за текстове, които всъщност в момента се преработват и които биха могли да претърпят изменения. Трябва да кажа, че Европейският парламент като пряко избран трябва да отговори на потребностите на хората. Достъпът до информация е основно право. Искаме да сме сигурни, че отворените данни биха могли да се ползват от гражданите, да бъдат използвани в услуга на човека, на гражданите като цяло, а не единствено и само в полза на по-богатите граждани или най-богатите граждани. Тези данни трябва да бъдат предоставени безплатно – Ако има някаква цена или разхода свързани с тях, те трябва да са много древни, много малки и да може всички да, си, да могат да си ги позволят. Освен това, е важно предложението на комисията да се спомене въздействието на тази директива върху професионалния свят или на труда. Ако искаме добри резултати, всички в публичния сектор и най-вече местните органи на властта, които много са пострадали от мерките за свиване на бюджета и економическата криза, та всички те а, биха могли да имат достъп до всякакъв вид информация и то безплатно. Що се отнася до по-ценните данни Европейския парламент трябва да изиграе важна роля а, в техната защита и затова предлагаме а, делегиран акт, който да продължи да работи. Следователно, трябва да продължи действието на делегирания акт и да не се премине към различни други видове актове. Нужен е списък, който се смята за основен и който е основа на дебат с Европейската комисия. Преди да приключа, това, което искам да кажа е нещо много важно, поне според мен. Става дума за обществения сектор и обществените организации. И трябва да бъдат включени в обхвата, в приложното поле, такива организации, публичните предприятия не трябва да бъдат включени, защото в противен случай конкуренцията ще а, попречи. Не бива да се включат тези предприятия, които действат в същата сфера на действие като публичните такива. Защото е ясно, че става дума за данни, които са създадени в публичната сфера и не може да се приеме, че частни дружества и фирми биха могли да използват тези данни на много ниска цена, почти безплатно. Това са данни, които са финансирани от бюджета. И често Частните дружества, и това не са малки МСП-та, а са големи и те всъщност искат да увеличат цената на гражданите, а те са частни предприятия, използват обществени данни. Искаме в рамките на това предложение да не се включват обществените дружества. Ако комисията настоява това да е така, тогава трябва да се споменат и частните закива, които искат да предлагат същите услуги, като, и, като публичните, като обществените. Тоест, ако се губи в един сектор, то тогава и публичните и частните да губят, т.е. и двете да бъдат равни условия, за да няма изкривяване и нелоялна конкуренция. И сега от името на НП господин Бони. На минута. Thank you very much and first of all I would like to thank rapporteur. Благодаря. Благодаря на докладчика за цялостния доклад. Продължим да работим заедно. Тази директива за информацията в обществения сектор е стъпка напред за повторно използване на обществената информация като част от економиката на данните. Трябва да насърчаваме обществените органи да предоставят динамичните данни максимално рано, т.е. в реално време. Това би било много полезно посредством програмни интерфейси да се покрият цените за анонимизация на личните данни. Това са странични разходи, за да се запазят защитата на данните. Обществените предприятия. Преработката взема предвид тези предприятия, което означава услуги от общ интерес, които се извършват от трети дружества, но пък обществените органи имат контрол над тях. Трябва да видим как да се използват тези публични предприятия или обществени предприятия. Това е добър жалон за бъдещи политики в тази сфера. Както каза докладчика, трябва да има лоялна конкуренция. Публичните дружества трябва отговарят на същите процедурни изисквания, без да се прави разлика между честни и обществени такива. Няма смисъл да се диференцира. Тоест, обществените предприятия могат да бъдат основен партньор, но трябва да има ясни правила. Наборите от данни с висока стойност и отварянето им за достъп е нещо изключително важно за постигане целите на преработката – трябва да се направи списък с категории на такива набори от данни, за да има хармонизация и последователност на национално ниво. Трябва да се съсредоточим върху транспортни данни, мобилност, ЖП, статистика. където няма достатъчно данни. Държавите членки трябва да направят така, че тези набори от данни да бъдат безплатни, да могат да бъдат четени от машини и достъпни за сваляне и посредством Апис. Делегирани актове – да. Ще обсъдим за делегирани също, но да. Нови разпоредби задължават държавите членки да дадат достъп тези нови разпоредби трябва да дадат възможност за повторно използване, както и оперативна съвместимост между системите. Ето това е проблема, защото с тази преработка искаме да разпространим тези възможности в цяла Европа. И накрая обхватът на тази директива. Обхватът не трябва да включва публични предприятия, които биват също определени като оператори имайки предвид директивата за мрежовата информационна сигурност. За при тях има специални изисквания за сигурност, имайки предвид услугите, които предлагат. Трябва да отворим тези възможности и да видим как да подходим с различни инструменти. Благодаря. За социалистите и демократите, господин Зориньо. Eh, um- Благодаря много, господин председател. Исках само да отбележа, че това, по което работим сега, е един изключително значителен текст и пасва много добре на всичко, което обсъждахме като цял в дневния ред, цифровия дневен ред. Данните, които трябва да бъдат съвместими с идеите за сигурност, безопасност, взаимоотношенията между обществените, частните предприятия, които трябва да стъпят не само на това, че и двете страни в, а, носят отговорност за а, публичното и частното, но също така и начина по който се извършва управлението. Така че предоставянето на обществени услуги и на основата на данни е обхванато тук на неутрален принцип, на безплатен принцип. Това са водещите идеи в нашето предложение или би трябвало да бъдат и също така. Тук имаме възможност още веднъж да разгледаме и да споделим идеята за европейска мрежа на обществени услуги, която използва 5G мрежите. Друг елемент, който е, а, си струва в предложението на комисията. От ЕКАРЕ се опасявам, че нямаме никой, с който да беседваме. Така че господин Петърсън за АЛДЕ има думата. Thank you very much, uh, and I can be quite brief as I will. Ще бъде доста кратък, тъй като в голяма степен ще се присъединя към казаното от колегите, говорили преди мен по тази тема на първо място. Благодарности към докладчика господин Силикиотис за доброто сътрудничество по проекта доклада и естествено намираме това предложение за изключително важно, за да може да се укрепи допълнително економиката на данните в Европа. Друг много важен момент, обосновка за това е, че ще можем да се движим все по-добре напред в цифровата епоха. Също така достъпа в реално време към важни данни, към важни обществени данни, са все така важни моменти. Както разбира се и това да сме наясно с различните споразумения за ексклюзивност между различни органи в бъдеще. Всичко това прави темата изключително важна в момента. Докачика въвежда нови елементи в проекта доклада. Трябва да кажа, че за нас от АОД предпочитаме обществените предприятия да останат в обхвата на приложното поле на акта, както се предлага от комисията. Същото и а, се отнася и до наборите от а, данни с висока стойност и в този дух ще продължим сътрудничеството си по тази важна тема. Uh, Благодаря, господин Петерсен за зелените, госпожа Реда. Благодаря, господин председател. На първо място благодарности на докладчика за неговия проект доклад и е много важен и за нас а, доклада. Считаме, че комисията е направила много важна стъпка напред с въвеждането на това понятие за набори от данни с висока стойност, които би трябвало да са достъпни за повторна потреба за всички. Защо това е от обществен интерес? Ще дам пример. Защо е толкова важно? В Германия, например, имаме такива обстоятелства, че картографските данни се предоставят срещу определена такса на, да речем, предприятия като Google, които могат да си го позволят. И така Google използва тези данни, за да подобри проекта си, Google Maps, продукта си, но всички останали по-малки не могат да използват тези данни, защото не могат да си го позволят. И комисията установи в своята оценка на въздействието, че е, цените за ползването на тези данни всъщност е, са много по-малко, по-малки, отколкото обществената полза, ако могат да се ползват безплатно. В този смисъл ние подкрепяме идеята да се добави списък с видове набори от данни с висока стоеност, които би трябвало да са достъпни за всички. Считаме, че това е много сериозна стъпка напред след предложението на комисията, което позволява да се определи, да се даде определение на наборите от данни с висока стойност с акт за изпълнение. Това за нас дава твърде много поле за действие на комисията и трябва ние по-сериозно да поемем ролята си като законодатели и да дадем определение на наборите от данни с висока стойност, но все пак смятаме, че трябва да съществува делегиран акт, акт за, по делегация, който да позволява е, уточняването на това определение в бъдеще. Един делегиран акт ще даде повече правомощи на парламента за контрол на тези процеси, отколкото акт за изпълнение. За това и предпочитаме делегиран акт. Като цяло сме доста доволни от подхода на докладчика, но искаме да посочим два проблема – един, който вече беше споменат от колегите, а именно, че а, обществените предприятия трябва да са част от приложеното поле. На първо място поради причината, че при тях се съхраняват някои от най-интересните видове данни, ако да речем разгледаме предприятия в областта на а, комуналните услуги, транспорта и така нататък. Там има много сериозна добавена стойност за цялостното общество и трябва да направим така, че да ги обхванем. С радост ще продължим работата, за да а, сме сигурни, че това не се отразява зле на конкуренцията, но смятаме, че това е нещо, което трябва да се подобри в предложението на комисията. Един от начините да се дай, действа е да се включат и частните предприятия, които извършват услуги, предоставят услуги от обществен интерес. Така че да са подобни на обществените предприятия и да сме сигурни, че има равно третиране. Но включването на обществените предприятия е изключително важно за нас. Втори момент, който считаме за много важен е Европейската комисия много внимателно да оцени проблемите, които могат да възникнат в случай, че едно обществено предприятие използва правото си на основата на данните на регламента за данните, защото там има различни условия. Тоест, трябва да запазим предложението на комисията за достъпа до бази данни. И иначе сме доста доволни от доклада и чакаме с нетърпение по-нататъчното сътрудничество. Благодаря, госпожо Реда. Никой друг нямам от докладчиците в сянка сред нас, така че госпожа Гростет има думата. Благодаря много, господин председател. Действително, обществения сектор държи и пази най-различен вид данни, метеорологични, географски, економически, социали, какви ли още не. Това е един източник на растеж, който може да се използва и в рамките на изкуствения интелект, но също така и да се подобри ефикасността на обществените политики, но и за иновации в областта на сектора като транспорт, здравеопазване, така че е важно да се включи в обхвата на директивата, приложното поле на а, обществените предприятия. Но има и един а, по-различен момент, който е свързан с а, предприятията от обществен характер, които са натоварени с това като задължение, тъй като тези предприятия работят в а, конкурентен пазар и не би следвало да а, имат едно а, утъжняващо задължение като това информация, която има голяма добавена стойност, не може да се предоставя на конкурентите на тези предприятия, особено когато става въпрос за стратегически действия за това обществено предприятие. Така че ми се струва много важно да се вземе предвид конкуренцията и справедливата конкуренция, за да не се изменя и да не се влияе на нея посредством тази директива. В този смисъл съм направя предложение за изменение, за да може тези предприятия да определят условията на повторна употреба на собствените си данни. Благодаря. Благодаря много, госпожо Гростет. А сега госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател, дами и господа. На първо място благодаря на докладчика за неговия доклад, с неговите пояснения, които даде. Иска ми се да кажа колко е прекрасно наистина такава съкровищница от данни да ползваме от обществения сектор и колко е положително да се предостави достъп до нея а, на гражданите, особено на малките средни предприятия. И това е нещо, което трябва да направим. Но все пак ще кажа нещо в посока на вече отправения към а, доклада, отправената критика от госпожа Гростет. Не трябва да отиваме твърде далеч. Не би следвало да натоварваме всички администрации а, с а, изготвени от нас правила за това как да предоставят своята а, информация, своите данни. Това могат да бъдат чувствителни данни, например в транспорта, да речем такъв тип данни могат да се използват за предотвратяване на задръствания, но и за редица други не толкова положителни цели. Също бих се противопоставила на конкретизирането на всеки един вид данни, които трябва да се предоставят. Съгласна съм с госпожа Гростет за обществените предприятия и как те имат конкурентни взаимоотношения с другите предприятия на пазара. Там трябва да имаме ясни показатели, сравними. И накрая ще включа своите предложения за изменения също в посока на отговорността. Не можем да задължаваме обществените предприятия да предоставят данни, когато от тях могат да се разработят приложения и от използването на тези приложения може да се нанесе щета. Когато тези предприятия предприятия предоставят данни, не можем да ги, трябва да ги освободим от отговорността за това как се използват тези данни. И а, наистина е добре приложното поле, обхвата да бъдат така определени от а, докладчика и както предложиха другите колеги. Следващата ораторка, госпожа Вернер. Благодаря, господин председател. Действително, данните имат много сериозна стопанска стойност в днешно време. С настоящото предложение се създава юридическа сигурност за последващото използване на данни и в едно общество на иновациите. По този начин се способства за растеж и заетост, но трябва да сме наясно, кои данни се използват в това информационно общество, кръговата економика може да използва всички тези данни. Те представляват нещо като суровини в нея. И много от тази суровина е в обществения сектор. И е важно обществените предприятия, които са обществени, но все пак са в конкурентност с частния бизнес да предоставят данни, но не и да се стига до обстоятелства, при които е по-трудно да се достъпят обществени услуги по този начин. Също така, ако позволим на частния сектор да използва тези данни и по този начин да създава търговска стойност, това също е под въпрос. За малките и средни предприятия също е важно, защото понякога имаме различни разходи за един и същи резултат. И по този начин а, изкривяваме конкурентната среда. А ако има правна сигурност, която се създава от директивата, това е положително, но не считам, че наборите от данни с висока стойност са добре определени, че е много добра дефиницията и това не трябва да се оставя на комисията в делегиран акт. Трябва да не поставяме предприятията в трудни обстоятелства, когато комисията даде едно неподходящо по-късно определение. Представителя на комисията има думата сега. На първо място благодарности на докладчика за проекта доклада, както и на членовете на вашата комисия за техните коментари. В доклада по един положителен начин се признава важността и стойността на информацията от обществения сектор за гражданите, за малките и средни предприятия, за неправителствените организации. Подкрепя се идеята за набори данни с висока стойност. Това са ключови набори от данни, които трябва да са достъпни. Но също така разбираме това решение, желание да се определят списъци. Без съмнение тази директива трябва да се осъществи при пълно спазване на условията за достъп до информация. Естествено, трябва да има и възможност за малките и средни предприятия да преодолеят някои от бариерите, които стоят пред тях. Естествено, големите могат да си позволят данните, но това, което виждаме като резултат от нашите изследвания е, че разходите за предоставяне на данните са много малко в сравнение с ползите за, обще, за обществото, които ще проистекат от това. Има и проблеми, които, за които беше подаден сигнал и много внимателно сме разгледали конкурентната позиция на обществените предприятия в светлината на всички мерки, които могат да се предприемат. Затова считаме, че ограничената отговорност, която предлага комисията е действително много добре балансирано решение. Не говорим за отворени данни за обществените предприятия. И накрая искам да направя връзка с по-рано обсъжданата тема Цифрова Европа. Има възможности в програмата Цифрова Европа да се финансират някои от дейностите, които всъщност ще бъдат искани от държавите членки, по които те ще трябва да предприемат дейности. Благодаря много. Сега господин Силикиотис за заключение. Благодаря много, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за направените коментари и а, приноси. Няма да повтарям отново а, всички теми, на които те се спряха, но считам, че трябва да говорим за а, акт за по делегация, а не акт за изпълнение за Европейския парламент ще бъде възможно по някои мерки да участва а, фактически в обсъждането. Що се отнася до обществените предприятия, разбирам всичко, което казаха колегите и съм съгласен с всички колеги, които казват, че не трябва да се изкривява а, конкурентността, е, конкурен, лоялната конкуренция. И не трябва да се подлагат а, обществените предприятия в различните региони, общности и така нататък на такива различни условия. Там конкурентоспособността е много важна, не трябва да се изкривяват условията и да се полагат в не а, равностойна позиция има предприятия, които са активни в същата област, които като други частни такива и а, обществените ще бъдат задължени да предоставят данни. Говорим за предприятия, например, в областта на различни общи услуги и там трябва да се действа изключително внимателно да намерим средства, за да защитим системата тези предприятия. Благодаря ви още веднъж, господин председател, че ми дадете отново думата и разбира се, ще продължим работата, която започнахме с всички колеги докладчици в Сянка. Благодаря много, господин докладчик. Искам да ви информирам, че крайния срок за изменения към Проекто доклада е 11 октомври 2018 година. И така, колеги, стигаме до друга много важна тема създаването на Европейския фонд за отбрана. Искам да ви припомня, че Европейския фонд за отбрана е нова програма, която комбинира научни изследвания и промишлени иновации за целите на отбраната, това е програма в рамките на Хоризонт Европа. Комисията предлага 13 милиарда евро за този фонд, от които 4,1 милиарда са посветени на конкурентни и а, проекти за съвместни научни изследвания. Това прави програмата много важна, но и голяма, както по отношение на средствата, така и по отношение на обхвата. До момента сме получили 457 изменения, които са направени към предложението на комисията, включително 98 от докладчика и неговия от доклад. За дискусията сме отделили 40 минути днес и искам да дам думата на моя колега, докладчикът, професор Краснодепски, който ще представи тези изменения в рамките на 5 минути. Е, благодаря, господин председател. Става дума за доста голям брой изменения. Искам да благодаря на колегите, които внесоха 358 изменения. И на базата на тези изменения мога да направя заключението, че не е сме съгласни по всичко. За о, основанията за този фонд, като целта тук е да се подобри конкурентоспособността на отбранителната промишленост в Европа. В оценката на въздействието комисията казва, че има нужда да се даде възможност за геополитическите промени, които текат в близост до Европа. Има някои изменения, които изразяват съмнения за това, дали тази програма не е в посока на милитаризация на европейската индустрия. Има и други опасения – за това дали правомощията на държавите членки в областта на отбраната е, няма да бъдат ограничени. Имаше и доста надежди, които се възлагат на тази програма. Всъщност повечето от измененията виждат в програмата възможност Европейският съюз да постигне стратегическа автономност и независимост с е, целите за голяма конкурентно способност на европейската отбранителна промишленост. И така. Европа няма да зависи от продукция от трети държави. Като една от целите на тази програма е да насърчи иновациите. И затова измененията, които са насочени към увеличаване на за увеличаване на средствата за водещи технологии. Има някои разлики. Член 7. Етичните въпроси. Съгласни сме, че тази разпоредба трябва да бъде редактирана. Има обаче различни идеи как да се направи това. Работим по компромис във връзка с тези изменения, за да има достатъчно правна сигурност за участващите субекти, както и за комисията, за да защити интересите на Европейския съюз във връзка с една друга дискусия. Мога да кажа, че тук трябва да се попитаме и каква трябва да бъде ролята на Европейския парламент. В член 10 е записано, че субектите, които участват в програмата, Има ограничение европейските средства да бъдат насочени само към европейски фирми. Мисля, че трябва да включим по една обща дефиниция за европейските фирми. оценяваме реалистично условията на работа в значителна част от европейската отбранителна промишленост. Надявам се, че в тази сфера ще дадем възможност да, на тези предприятия да участват активно в програмата със съответните дерогации, за да има възможност и субекти извън Европейския съюз да участват в тази програма. Естествено, под някои условия. Въпреки разликите в мнението, имаме доста общи позиции, което беше потвърдено на първата среща с докладчиците в Сянка, има възможност да се постигне добър компромис. Както сме правили това и в миналото – Благодаря, че ще работим в сътрудничество с госпожа Кростета и ще използваме методи, които са разработени от нашите колеги, защото не разполагаме с много време. Благодаря. А сега за НП. Госпожа Кростет, две минути. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на нашия докладчик за а, отличното сътрудничество между нас. И това е необходимо, защото става дума за един амбициозен проект. Благодаря и на него, и на, на другите ми колеги. От 2021-2027 година има нужда да се разшири капацитета на научните изследвания. Както казахте, става дума за 13 милиарда евро. От, други, от друга страна, тази, този проект е доста амбициозен и тези средства трябва да бъдат използвани по най-ефективният метод, като поставим акцент върху върховните постижения при подбора на съответните проекти, което беше отчетено до някъде от гледна точка на, на измененията, които бяха внесени Не бива да се бавим, не бива да допускаме увеличение на разходите. Трябва да има достатъчно гъвкавост, да можем да съберем достатъчно проекти, което този фонд е нещо ново за Европа. програмата 2019-2020 е, се предвижда едно сътрудничество, за да се изгради фонда и да даде се даде тласък на, на сътрудничество. Това ще даде възможност на Европейския съюз да привлече най-добрите проекти от различните държави членки. И още не, много е важно да се а, осигури а, последователност и приемственост между програмата 2019-2020 година, след това а, програмата за 2021-2007 година. Аз предложих заедно с други е, колеги от НЕП да хармонизираме да редактираме разпоредбите за интелектуалната собственост, за да се въведе единна логика в тази сфера. Това всъщност е дългосрочната цел на Европейския фонд. Много е важно Европейския съюз да не зависи от продукти от трети държави – което означава, че има много изменения за това, кои субекти ще бъдат допускани, какви критерии трябва да се използват при разпределението на средствата, за да можем да дадем на общите средства на европейски предприятия. И не бива в някакъв случай да бъдем наивни в тази сфера. Това са съвсем накратко основните точки, които са важни. От друга страна, съм убедена, че заедно с нашия докладчик ще успеем да намерим добро разбирателство, за да може този проект да се развие добре. Благодаря, госпожо. От името на социалистите госпожа Грифин, която, която а, а, а, а, пред, оставя господин Мантен. Едуард не може да участва след санкциите, които са наложени срещу него във връзка с потребата на стачката на преводачите. Преди един месец имаше обмен на мнение, след това започна работата между техническите участници и докладчиците в сянка по отношение на допустимостта. Трябва да има компромиси през тази 7 годишна програма с 13 000 евро, милиарда евро. Има възможност да се пропуснат някои индустриални способности в държави членки. Трябва да се засили, да постави един процес, за да се преодолеят технологичните зависимости, ако не успеем да постигнем това след е, този период, ще се озовем в същото положение. Зависимо от американска технология, може би бъдеще китайска технология, къде е нашата автомайка. Става дума за един механизъм, за да се провеждат последващи предварителни проверки от етична гледна точка и съответни действия да се предприемат от поискане на парламента. Ако тези проекти не са класифицирана информация, не можем да се ограничим. Едуард а, иска да има по-конкретни препратки към договора за търговия с оръжие, което, който ни дава възможност какво е допустимо, какво е възможно, не само като, като продукти. Има някои предложения от зелените, които са добри дошли. Най-вече от гледна точка за това, как се използват тези продукти, като имаме предвид действителната геополитическа ситуация в мен. Има много други теми, но нямам време да ги изпълня всички. Ефекта върху околната среда е другата. Защо отбранителният сектор трябва да бъде освободен от това, което оставя след себе си като екологичен отпечатък. Трябва да има достатъчно прозрачност и борба срещу корупцията. Трябва да има равенство между полото И накрая искам Едуард иска да посочи какъв напредък са постигнали преговорите, особено по точка по член 4. Но той не иска да използваме графика, за да се откачем от сериозна дискусия по всички изменения, които са внесени до сега. Благодаря. Благодаря, Тереза. Нека да чуем следващия оратор, Алда. Господин Рюхе, Алде. Благодаря, господин председател. Извинявайте за моя глас. Малко съм настигнал. Искам да благодаря на докладчика за качеството на неговата работа. Тази работа вече започна. Проведохме първото си заседание. Това показва, че както е председателя, че досието, което обсъждам, е изключително важно – и така се отваря една нова епоха в политиката за отбрана в Европа. Това е нещо като пилотен проект. От гледна точка на проблемите в, в, в, в света, искам да кажа, че суверенитета на държавите членки зависи от суверенитета на целия съюз. Затова ще се опитаме да отговорим на някои от предизвикателствата в глобален план, като се опитваме да помогнем на отбранителната индустрия, за да можем да развием този сектор при сътрудничество с някои трети държави, като естествено спазваме патентите, изисквания, интелектуалната собственост и всички останали ограничения за търговия с военна продукция от гледна точка на климата. Трябва да вземем предвид и отпечатъка на тази индустрия върху екологичните изисквания. Това е една сфера, която е много специална. В Алде смятаме, че Не можем по никакъв начин да, да, а, си позволим да запазим а, а, затрудненията, пред които е изправена отбранителна промишленост в Европа. Затова трябва от гледна точка на компромисите се надявам, че ще успеем да постигнем съгласие, за да можем да получим съгласието на голямото мнозинство в нашето, нашия парламент. Благодаря. Има ли някой от, от зелените, от ГУЕ, който иска да вземе думата? Няма. FDD. Европа на свободата и федерата. Благодаря, господин председател. Аз съм внесъл специално изменение за предложението на комисията в тази програма. Става дума за воля да създадем легитимна европейска отбранителна промишленост. Разполагаме с много натрупан опит и ноу-хау в тази сфера. Има доста международни проекти в областта на отбраната. Всички тези неща трябва да бъдат взети предвид, за да може да економисаме от големите средства, които са предвидени за тази. Много е важно да се запази подкрепта за тези предприятия, които са само в Европейския съюз, а да не използваме да не даваме пари на предприятия, които са на се намират в трети държави, които въпреки, че имат асоцииран статут, тук има предвид Албания, Тунис, Турция и други подобни. Участието на, на, на европейските предприятия трябва да бъде възможно, особено в случай, когато използват своя собствена технология. Накрая подкрепям измененията, които искат да се засили контрола на парламента върху някои действия по линия на тази програма, включително и износа на военна продукция. Благодаря. Госпожа Грифин. Този път ще се изказвам от моя гледна точка. Акцента върху отбраната в Европа е нещо, което трябваше да бъде направено много по-рано. Радваме се, че парламентът вече одобрява европейската отбранителна политика и проектите за тази цел. Много е важно да има баланс между равенството между полосите, да има акцент върху, върху сигурността, да се работи на, при обществените поръчки с прозрачност и да не се допуска корупция и да се прилагат съответните стандарти. Всичко това може да се. Използваме опита на щатите предлагаме някои промени, така че предлагането на такива продукти да не е ограничено, за да може да се постигнат целите, които да дадем възможност на европейски поделения в трети държави да участват. Тук трябва да разширим влиянието на парламента, за да следим предлагането и доставките в отбранителната промишленост. Комисията съобщава за една цел, но не виждаме за тази цел да има конкретна разпоредба. Затова смятаме, че трябва да включим и екологичния отпечатък на отбранителната промишленост като един от критериите. Благодаря, очакваме дискусии и преговори. Благодаря. Има ли някой друг, който да иска думата? Няма. Добре, от името на Европейската комисията. От Генерална дирекция Гроуз, растеж. Благодаря. Ние искаме да благодарим на докладчика за на, на текста на доклада, който в значително степен подкрепя предложението на комисията. Имаше някои коментари за предложението на комисията във връзка с целите и конкурентоспособността на европейската отбранителна индустрия. За това сме насочили привилегиите главно към европейските предприятия по линия на тази програма. Да, може да се включи някакво сътрудничество с предприятия в трети държави, но тези видове сътрудничество трябва да бъдат изключение и трябва да бъдат в рамките на всички условия, които са записани в програмата. Вторият елемент на, на практика става, не става дума за финансиране на самите предприятия, а за финансиране на сътрудничеството между тях, за да могат да работят заедно и да финансират разработването на нови отбранителни продукти. Всъщност по същество в това по тази програма работим най-вече за подготвителни действия за индустрията. Надяваме се, че с течение на времето на, на да възникна нови тенденции, които ще бъдат развити по-нататък и ще бъдат подмогнати с по-малък процент от бюджета, който е записан тук. За един преход към нова отбранителна промишленост, затова планираме подкрепа за периода много е важно да има съответен контрол от гледна точка на така, че изследванията да спазват международното право по отношение на интелектуалната собственост. И е добре да има сътрудничество в областта на развойната и изследователската дейност в, в отбранителна на И тук трябва да има правна сигурност, за да могат за да могат и парламентът и съветът да се включат в разработването на последният елемент, на който искам да отговоря, че това става. Това е общностна програма, не е междуправителствена програма. Затова попада в, в контрола на Европейският парламент Участва активно и Агенцията за отбраната, но тя трябва да спазва правилата за, на общността. Благодаря. Благодаря. Давам думата на професор Краснодемски, който ще приключи дискусията. И аз благодаря. Благодаря за интересните коментари, които показват. Няма микрофон. Będziemy musieli dopracować jeszcze szczegóły. Но по подробностите, да, трябва да се поприключи с тях, да се поизчистят. Ще работим по компромисите сега. Искам да ви припомня, че специфичността на тази индустрия е голяма и не бива да забравяме, че клиентите са държавите членки. А, това е общностна програма, да. Армиите на държавите членки ще купуват, имам, купуват продуктите, така че между правителството измерение е голямо. Трябва да се съчетае новаторството, с развитие на военни или отбранителни мощности. Следователно, има етични съображения, с които трябва да се занимаем, участие и така нататък. Не става дума за финансиране на неевропейски предприятия. Всичко зависи от това какво ще определим като европейски. А трябва да го дефинираме така, щото европейските интереси да бъдат защитени, както и отделните държави членки. Тази програма ще добави стойност, според мен. Не знаем какви ще бъдат резултатите. Но се надявам да бъдем удовлетворени от работата. Благодаря. Гласуването ще бъде на 21 ноември. В... Да, 21 ноември. Uh, um, well, I would like maybe to go to the for for for small minutes to the point number 23-та точка регламента за ЕНИСА, Агенцията за киберсигурност. Нашия докладчик може да каже няколко думи. Това е Ангелика Ниблер. Знаем, че това е много важен акт. Има голям триалог, който тече в момента. Ако може няколко думи да кажете скъпа Ангелика, за всички ни ще бъде много интересно, за да видим как текат нещата. Благодаря. С удоволствие. Мандатът за този триалог бе даден през юли. Имаше Два неформални такива. Искам да благодаря на господин Бузек за това, че бе близо там. По време на първия триалог се съсредоточихме върху ролята и компетентността на агенцията Еолиза, а след това искахме да видим как да се направи сертификационна система в Европа. Сега планираме нов триалог и се надявам още два да има. Последния ще бъде наистина съвсем накрая. Що се отнася по съдържанието, също ще бъда кратка. Първата тема е компетентността на агенцията. Каква компетентност трябва да има? Ние сме за постоянен мандат с отвояване на бюджета, увеличаване на щатния състав, Искахме силна агенция. Има много нападения, атаки, които са срещу повече държави членки, не срещу една, така че е европейска задачата вече да има по-добре координация. Важно е да има силна роля низа. Държавите членки трябва да усещат подкрепа. Надявам се да се постигнат компромиси в тази посока. След това сертифицирането съвсем накратко. Въпросът, който изниква е как да свържем различните заинтересовани страни и по-специално индустрията, как те да бъдат свързани с отделните модели. Държавите членки искат сами да инструктират агенцията посредством националните си звена за киберсигурност. Ние казваме, не, това не е възможно. Европейска агенция, така че това може да стане само посредством комисията. Не може да бъде диктувано отгоре това продължаваме да го обсъждаме. Имаме и друга дискусия за това дали има нужда от задължително сертифициране. За някои оператори имаме нужда от задължителни такива. Не сме го обсъдили. няма голям напредък. И накрая нещо важно за нас. важно е потребителя да бъде въвлечен в киберсигурността, защото той трябва да играе важна роля. Когато говорим за сертифицирани киберпродукти, нужна е потребителска информация също. И тук няма голямо желание продуктова информация няма да подкрепят, но не са и против, че отново трябва да се обсъди. Не вървим по, прав... по а, грешния път, по правилния такъв. Държавите членки казват, че киберсигурността не искаме да я, ами, я вземем искат собствени познания, но искаме нещо европейско. Благодаря. Съвсем ясно, съвсем ясно. Някой нещо иска ли да каже? Господин Пол Рубих. Ich möchte mich bei Angelika Nibler sehr herzlich bedanken, weil natürlich ENISA ein Kernstück unseres äh, digitalen. Благодаря. ЕНИСА е изключително важна за цифровия единен пазар. Много е важно да има изграждане самочувствие. Това трябва да стане в интернет и затова е важно, според мен, това да не е самоцел, тази ениза. Нужна е връзка и с други неща. И цифрови единен пазар също. И ако искаме единен пазар и на електричеството, като гарантира доставките, това... Тогава трябва да има ясно сътрудничество с ЕНИЗА, защото мрежата може да бъде управлявана оптимално посредством фиброоптични връзки. Трябва да погледнем как изглеждат нещата, да видим как да се защити мрежата. Благодаря. Първите в правилната посока. Благодаря. И това бе съвсем ясно. Ангелик, искаш ли да отговориш? Не искаш. Чудесно. И така искам да ви припомня, скъпи приятели, че това беше 23-та точка от дневния ред. Сега преминаваме към 17-та точка. Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително МСП и европейската статистика. Всъщност, нашия докладчик е Патриция е, нашия заместник-председател. Искам да кажа следното. Програмата МФР събира четири съществуващи програми. Едната е програмата Косме и имаме ексклюзивна компетентност по член 54 от правилника. Както и всички въпроси, които са, същества. са по съществуващата програма Косме. Имаме споделени компетентности с Имко, МВИ, и ЕКОН по други части, които са по-широки. Имам предвид части на предложението. Част това предложение за единния пазар е ексклюзивна компетентност на нашата комисия и много други части, почти всичко с поделени компетентности с други комисии. Докладчика ни госпожа Патриция Тоя, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Знам много добре, що се отнася до компетентностите, особено споделените с други комисии, трябваше да се борите много на председателски на създание на председателите на комисии, за да запазите нашата роля, защото има разширяване на съдържанието и други комисии се опитват да се понабъркат. Така че благодаря за вашата работа, господин Бузек. Що се отнася до нашата част, тук сме изправени от на нова пред една нова програма Козме. Първото, което искам да кажа е, че тази програма работеше. За съжаление нямаше много средства но в много страни на Европейския съюз тя функционираше. И всъщност тя изгради една Европа, която е близо до МСП. Може би още трябва да се упростява, но така или иначе има положителен имидж. Съвсем наскоро се видях в моя град и мой регион. Предполагам, че много от вас са направили същото. И присъдата, ако мога така да кажа, е положителна, защото знаем, че МСП, дори микропредприятията. Много проблеми срещнаха при прехода, едва оцеляваха и трудно отговарят на всички предизвикателства, особено след кризата, економическата и финансова криза, както и кризата след голямата глобализация, която може да се види навсякъде в економиката и в производството подсилването и подчертаването на нещо конкретно на Козме за бъдеще е изключително важно, защото трябва да дадем общностна подкрепа на всички тези нужди за новаторство на МСП, технологично новаторство, може би промени на продукти или процеси, новаторство, което е организационно. Много МСП искат заедно с средствата, които отиват за проекти за модернизация, да има такива и за обучение на персонала, който трябва да използва новите технологии. Защото новите технологии означават нова организация на работа, ново организационни аспекти. Достъпа до кредите, финансовата част – както и да имат около себе си една екосистема, която дава възможност да се свържим от микропредприятията, МСП, с средните и да се свърже тази верига, която минава от микро до, до малките, до средните, големите, цялата тези териториални системи. От тази гледна точка, малко съм разочарована от факта, че Козме малко е задушен сред други аспекти, статистиката и така нататък. Нужно е да се съсредоточат нещата и отделно да се разгледа тази програма. Всяко изменение, което ще дойде, иска да, и иска да подсиля Козме, ще бъде задължително. Това е един бренд, една запазена марка, която пред гражданите е много важно. Нужно е марката да се запази и бюджета също. Абсурдно е Европейската комисия да намалява. Всъщност е добре да чуем и Отинген. Намалява средствата за неща, които функционираха и имат нужда от повече ресурси, а не по-малко. трябва да видим и действията, които трябва да предприемем. Дали да разширим някои неща, дали не, предприемаческата култура, обучението и образованието, управленската култура. Също така трябва да подсилим някои други аспекти в тази програма. Например, преската мрежа на предприятията. Това е една а, така такава мрежа, която работи добре в някои държави. Добре е да подсилим, да дадем нови компетентности. Други държави също. А, връщам се към комисията с това да провери тази мрежа и евентуално да определи стандарти а, да се дават сходни средства. Не може тази мрежа да подпомага предприятия и така нататък. А, а други да не правят нищо. Трябва да подсилим тази тема. Още нещо. Това предлагам своето изменение също. Социалните предприятия трябва да ги подсилям. Говорим за социална економика на пазара, много често го казваме, но нищо не правим за социалната пазарна економика, защото е важно предприятията, които може да не са със стопанска цел, но да са оцелели, да не са уволнявали никого по време на кризата, защото там а, нещата са се развили по друг начин. Става дума за екологични такива, телекомуникационни такива и а, бих включила и тях да имат достъп до Косме спирам до тук, тъй като времето... Аз се мога да говоря и за инвест и ил и други неща. Ще говоря с колегите, си всяка и накрая, господин председател. Е, като че ли заличаваме марките, които изчезват. Има много такива, които се изпазват. Сега има мониторинг, тюторинг, какво ли не. Защо махате имената на неща, които са известни? Например, като марка известни са се превърнали. И тук ще направя изменения, както и всички други връзки между Хоризонт, инвестирай в Европа. Благодаря, малко прескочих времето си, благодаря ви за търпението. Имате допълнителна възможност да кажете нещо на края на дискусията ни. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. От името на НП господин Рюбих. Благодаря председателю. Искам да благодаря на госпожа Тоя. Разбираме се добре по тази програма. Много добре знаем, че когато програмата бе разработена за МСП, за новаторство, за конкуренция, при последното австрийско председателство, когато се водеха преговорите по това, Нещата минаха добре, така че гледам оптимистично и мисля, че тази програма може да бъде приета и договорена по време на това австрийско председателство. За мен е много важно да каже, да кажа, че МСП са гръбнака на европейската економика. 50% от БВП а, идват от тях. Две трети от работниците работят в МСП. Там има най-голям растеж също така. Големите дружества постоянно освобождават работници, докато МСП продължава да нарастват. Und, äh, затова те са изключително важни за работните места. 80% от данъчните а, приходи идват от МСП. Много международни дружества не плащат данъци, но малките дружества си плащат всички данъци. И за това трябва да има справедливост големите дружества трябва да бъдат третирани подобно на МСП. Трябва да се срочим върху семейните фирми. Имаме фирми, които са на борсата, търгуват се и има голям натиск върху тях всяко три месече. Това е едната страна на медала, а другата страна на медала са семейните фирми. Там има поколения и работници са членове на семейството. Обучението и образованието са много важни. А, всичко зависи а, от работниците или това семейство, зависи и развитието на фирмата. Нужно е да има и повече такива в новите държави членки. Новите държави членки също разходват средства, но като трябва да се изгради капацитет и за това, чисто административно, защото администрацията трудно попълва съответните документи за кандидатстване на съответния език – има много бариери. И тази мрежа от предприятия, според нас, трябва да се развива напред и особено в новите държави членки. Имаме EFSI, както и големите проекти, имаме програмата Козме. И искаме това да е нещо като Евростар за научните изследвания. Нужно е да се сключват договори и с трети организации, които да се възползват. Съгласен съм с госпожа Тоя, че еразъм за младите предприемачи е многообещаващ проект, който може да бъде разширен и да има международен обмен, но така да че да запази името си, аз бих превесвал нещо такова. Благодаря, господин Башир. За екаре. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за нейното проекто становище. Това предложение е много ценно за промишлеността, особено за малките и средни предприятия и с нетърпение чакаме по-нататъчни си плодотворни дискусии с нея и другите докладчици в сянка. Проекто предложението на комисията съдържа доста полезни елементи и разбира се, продължаването на Козме е приоритет за нашата група и за нашата комисия като цяло. Много добре беше приета програмата от а, индустрията от промишлеността и ние чакаме е, постигането на резултати в следващата годишна финансова рамка. Проектостановището подобрява предложението на комисията по редица начини и идеите за социални и микропредприятия са добавка, която е съвсем подходяща, както и различните предприятия, които ще преодолеят опозицията на частно и обществено те са интересна иновация, също така тези микропредприятия. Ако малките предприемачи работят заедно, могат да създадат економика на мащаба и също така използването на много важни средства за нови бизнес модели. За неуспеха на пазара или някакъв а, вид не а, успех. Разбираме намерението на докладчицата да включи тази идея, но тя не е достатъчно ясна. Също така и изкупуванията и сливанията не виждаме как могат да са част от това предложение. Не става ясно на практика как тези цели биха могли да бъдат постигнати. Нещо, с което трябва да се съгласим е за, в посока на по-добра предприемаческа среда. Възможности за мониторинг са полезни в този смисъл, особено когато можем да видим елементи способстващи за повече предприемачи. Това също е важно в своето международно измерение, особено във връзка с сътрудничеството с трети държави. Тези нетарифни бариери по повишават възможността за изолиране и така а, два потенциални партньора не могат да се разпознаят. И накрая подкрепяме разпоредбите за намаляване на административния товар и подкрепяме мерките за поясняване на синергиите с други програми. Благодаря. Благодаря много, колегата Теличка има думата сега от името на АОДЕ. Благодаря, господин председател. На първо място извинения и към вас и към другите докладчици за това, че закъснях и пропуснах част от първоначалните бележки, но за съжаление един от триалозите, които провеждаме по се препокрива с тази точка. Няколко бележки. Имам първата Приветствам предложението. Считам, че интегрирането е правилната стъпка напред. Трябва да а, призная, че имам въпрос за това дали не отиваме твърде далеч с интеграцията, дали ще имаме достатъчно ясен фокус, какъвто трябва с приоритетите и дали всъщност ще имаме и амбицията да намалим административния товар и дали това няма да доведе всъщност до увеличаване. Но това е една на която аз също ще разгледам и нещо, което а, трябва да се поясни. Съжалявам, че комисията макар да съществува амбицията в съвета и от страна на държавите членки, комисията е доста по-скромна с бюджета. Предлага настоящото равнище с оглед на това, че сме изправени пред съответните обстоятелства. Нито технически е довода, нито отразява важността на тази програма и различните елементи. Що се отнася до доклада на госпожа Тоя, мисля, че той е добър. Много добър даже. И бих могъл да се присъединя към голяма част от нейните предложения. Много съм доволен, както казах, за бюджета, който казах, че според мен е проблем и докладчицата го разглежда този въпрос, но невероятно ще се наложи компромис. Обосновката обаче на госпожа Тоя по друг въпрос не мога изцяло да подкрепя. От друга страна пък въпроса за местните обществени предприятия. Определението, което фигурира тук, всъщност тук имаме една немалка трудност. Мисля, че трябва да поработим по тази тема. Притеснявам се, че тези предприятия, честни, частните предприятия, които носят риска в тази конкуренция в а, кавички, ще страдат от а, неравно отношение. Това е проблем на нашата група и се надявам да можем да намерим решение на този проблем. Също така оценявам и усилието на докладчицата да работи по членове 3 и 8 за допустимите дейности и прецизирането им от нейна страна. Това е нещо, което също можем да подкрепим и а, с радост ще работим по-нататък по предложението. Благодаря. Благодаря много, Павел. От името на Зелените, госпожа Тилимец. Благодаря, уважаеми колеги, уважаема госпожо Глоплачик. Искам да благодаря на госпожа Тоя за чудесната й работа в нейното проекто съновище. На първо място искам да подчертая, че вчера Международния панел по климата одобри ам, своя доклад за 1,5 градуса а, и лошата новина е, че нашите политики не са добре адаптирани към тази идея и трябва да бъдат а, променени радикално. Ето защо смятам, че приноса на дневния ред за декарбонизацията и за постигането на хоризонталните цели за поне 30% разходване по екологични цели не се изпълняват. Наистина някои от посоките са свързани с устойчивостта и увеличаването на малките и средни предприятия. Това е в тази посока, но все пак искам да подчертая три момента, които ме озадачиха в предложението на комисията. На първо място устойчивост. В предложението на комисията самата идея за устойчивост и свързаните критерии и индикатори, които бяха много добре определени и включени в Косме и които също включват и идеите за економика, устойчива на климата и включването на показателите в приложението, като че ли са изчезнали в предложението на комисията. Като а, за група на зелените ние считаме, че показателите вървят ръка за ръка с тези цели и са особено важни като средство за измерване на постиженията. Ето защо бих със сигурност представила изменения, които правят по-прецизни прецизни както критериите, така и показателите за устойчивост. На второ място, мониторинг и докладване тясно свързани с изискванията за мониторинг и докладване а, с всичките, но те са доста неясни. От друга страна, разбирам, че ако става въпрос за защита на потребителите, за гарантиране на продоволствието и така нататък, цялостните изисквания за мониторинг и докладване може би ще са трудни за определене, но все пак, ако искате ефективно да приложите това законодателство, трябва да знаем регулярен принцип, какво се случва? Ясно е, че ще има минуси на програмата, но трябва да знаем и за нейните плюсове и постижения. Трябва да има някакви изисквания в това отношение и аз ще разгледам тези възможности по-конкретно. И трета и последна бележка конкретно за малките средни предприятия и техните нужди. Както госпожа той е правилно отбелязва в е, доклада, в Косме фигурираше много е, добра формулировка и различни текстове по отношение на обучението, е, културата на предприемачеството и така нататък и така нататък. И също така това, което, от което се нуждаят и малките средни предприятия, що се отнасят от достъп до финансиране, намаляване на административния товар и така нататък. Председателят, моля ви, малко по-бавно, защото ви приключи времето, но Приключвам. Обслужването на ноги гише е ще е от полза, но искам да благодаря и на докладчицата още веднъж. Извинявайте, че пресрочих времето. Председателят, искам да се извиня нашите преводачи, защото може би твърде късно а, реагирах. Не следва да говорите така бързо. Господин Кохличек, дали сте готов вече да замените госпожа Палома Лопес Бермео, която е докладчик Сянка от ГУЕ? Не бих могъл да заменя и заместия напълно, но ще се постарая максимално. Малките и средни предприятия, както съвсем правилно казва докладчицата, са изключително важни – в Чехия имаме опит с кавички. С оглед на това, че големите предприятия много малко допринасят към бюджета, защото често използват разни оптимизации, а малките и средни предприятия остават в държавата и плащат данъци. Така че нашите големи предприятия всъщност не са чешки, те са съседалища в други държави, членки на Европейския съюз и използват така наречената оптимизация, данъчна оптимизация. А, така че а, мисля, че това е една немалка глупост в Европейския съюз, която съществува. И така, социалните предприятия е добре да бъдат а, а, включени тук, както и предприятията за социални услуги, които развиват своите дейности в общностите и които могат също така да бъдат подкрепени от самите общности. Целевите групи са много добре описани и аз считам, че е много положително да се концентрираме върху административните процедури. Ослуженето на ноги ще е много важно. И към говорите преди мен, бих всъщност още подчертал зелените елементи, свързаните с екологията. Има много малки и средни предприятия в областта на възобновяемите източници и за тях условията не са идеални. Струва ми се, че може много интересни дейности да се развият в това отношение, които не задължително са а, търговски, но да речем а, малките доставчици на а, енергетика, как може да се подпомогнат те на административно равнище. Считам, че доклада е голям напредък и се надявам, че ще си сътрудничим добре с госпожа Тоя и останалите докладчици в сянка от името на ЕСПД госпожа Амато. Дамато. Благодаря. Последните години имахме криза. Микро и малките и средните предприятия бяха изложени на риск. Много затвориха врати, други се борят, с всички последствия, които познаваме добре, що се отнася до економическия просперитет. Програмата за единия пазар всъщност пречи и опита е да има натиск срещу конкретно способността, продоволствената сигурност, и достъпа до финансови услуги и то добро уведомение е такъв и опазване правата на потребителите. Затова е нужно да имаме по-решителни действия, като се удължи Косме и се подсили, като се подкрепят микро и малките средни предприятия. Нещо друго важно за мен е да се даде възможност да съберат статистически данни, най-вече дезагрегирани такива, които дават възможност за екоустойчивост във всяка една сфера. Тоест, винаги да се вземат предвид е, условията не само от Парижкото споразумение, да се стигне до декарбонизирана економика до 2050 година. Както направихме за инвестири в Европейския съюз, също тук трябва да забраним финансови операции с висок риск. Е, трябва да направим така, че да има адекватно финансово ограмотяване на бенефициерите и всички възможности да могат да разберат те, за да се види какво се на гражданите и на фирмите. Искам да ви припомня, че тази програма се занимава също и с статистика. Това може да не се струва много свързано, но е, защото може да е решаващия момент за всички политики във всички сектори. Ако най-накрая започнем да стигнем до данни, които ни дават възможност да измерим не само БВП, а напредъка, имайки предвид екоустойчивостта, като махаме всички разходи, свързани с емисии и така нататък, ще имаме основна основа, която ще ни даде възможност за политически избор и за по-голям просперитет на гражданите. Най-общо това са основните цели, по които ще пишем и нашите изменения. Благодаря. Thank you very much, madam. Много ви благодаря, госпожо. Сега господа, госпожа Кристин Шрайбър от Генерална дирекция ГРО има думата. Да, господин Бузек, госпожо Тойл, уважаеми гост, докладчици в сянка. Като представител на нашата генерална дирекция трябва да призная, че сме все по-доволни от подкрепата, която получаваме от вашата комисия за политиката, с която се занимаваме. И на основата на оценката на програмата Косме, която беше много положителна, изработихме това предложение – и интегрирахме програмата за единия пазар с много специфичен стълб за малките и средни предприятия, за да стъпим върху цялата положителна работа, която извършихме в миналото и също така да можем да се изправим пред новите е предизвикателство. Така че нека ви уверя първо, че този МСП стълб е ясно определен и продължаваме с него. Знаете за финансовите части, финансовите инструменти. Това ще бъде продължено в InvestEU, като в контекста на прозореца за МСП, но ще има много силни съчетания, синергии и ще продължим да го подкрепяме колкото може по-ефективно, както и правихме в миналото. Благодаря за различните ви предложения за мрежата Enterprise Europe. Тя ще продължи по подкрепата както за иновациите. Господин Рубик подчерта някои от тези елементи. Вие също така казахте, че има държави, в които подкрепата работи по-добре, отколкото в други, но също така имаме една водеща инициатива на която ще стъпим. Ще стъпим на съществуващите усилия. Винаги сме отворени към новите предизвикателства. Сега имаме една нова работна група за това как малките и средни предприятия могат да се възползват от споразуменията за свободна търговия. Всичко това ще бъде възможно благодарение на добре финансираната мрежа, както бих се изразила Госпожа Тоя, както и други а, хора, а, други изказали се, а, говориха за полезността на социалната економика. С радост ще приемем това. Единственото обаче е, че тук има много различни аспекти. По програмата Еразъм за предприемачи. Благодаря много за подкрепата на вашата комисия. Действително това е пример за програма, която не е чак толкова видима, но има голямо въздействие, що се отнася до взаимовръзките на междуличностно ниво. така че, макар да е позната, програмата е Разъм. тук искахме да поставим акцент върху личните взаимоотношения и вие, както казахте, пилота беше с акцент върху международни и Ние също искаме да продължим в тази посока. Финансовото разпределение искам да поясня, че не сме предложили по-малко пари, отколкото преди. Но разбира се, ако искаме да подкрепим мрежата Enterprise Europe, са нужни съответните ресурси за това. Не искам да навлизам в по- нататъчни подробности за изменението, но за показателите винаги трябва да се търси баланс, да има смислени показатели, без да се създава много бюрократична тежест. Разглеждаме вашите предложения. Ние също така сме в процес на приемането и адаптирането на показателите в контекста на Enterprise Europe, за да има минимална административна тежест с максимална информация, която да получаваме. И с радост ще продължим а, разговора по по-техническите изменения, но като цяло сме доволни от подкрепата, която получаваме и мисля, че това е наистина ценно за нас. Благодаря много. Госпожа <clears throat> Патриция Тоя. Искам да благодаря на всеки колеги, защото всеки даде своя допълнителна идея, всяка принос, всички предложения от Рубих, както и от други, наистина заслужават нашето внимание. Ще разгледаме подробно случилите се, както и безпокойствата на колегата Теличка, който го няма, който засегна два елемента, които иска да разбере повече за участие на публичните дружества. Може би има различни правни системи и трябва заедно да погледнем, но е да има общ профил за всички, който да бъде включен тук. Мисля, че това са дружества, които трябва да бъдат подкрепени. Заедно ще решим как да подходим. Добре е да има голямо мнозинство около този доклад, поне така се надявам. Съгласна съм и заказаното за устойчивостта и така нататък. Мисля, че Целият принос, който имахме до момента, вървеше в посока, която аз мога да споделя. Също така трябва да подкрепим финансовата подкрепа, според мен. Трябва да я засилим. Комисията е права, да. Имаме е, европейска мрежа на предприятията. Добре, но трябва да мислим за услугите на малките и средни предприятия. Много добре знаете, всички казват добра програма, добро управление на програмата, независимо дали е комисията или агенция, положително е изказването, но голямата част стига до някъде само защото няма средства. Нека с държавите членки да видим кои ще бъдат включени, кои могат да намерят местни средства и кои не. Защото МСП казват, няма смисъл да се харчат пари за един проект, защото има много ниска успеваемост така че не виждат защо толкова много средства има, а и затова е по-добре директно да отиват при тях и да им помагат. Имаме общ дух, надявам се да може тази програма да работя хармонично. мадам. Uh, deadline for tabling amendments 15 October. 15 октомври е крайния срок за внасяне на изменения. На 15 ноември ще има обсъждане на изменения, а гласуването в комисията на 21 януари. Точка 18 от дневния ред. Годишният доклад за мониторинг и обмен на мнения. Алберто Поточник – Имате думата, господин директор. And let me say, very to see you. Please take a seat. Заповядайте, седнайте. Господин Алберто Поточник, директор на IC, ICER. Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия. Мандата му свърши през септември, но в момента е временно изпълняващ тази длъжност за следващият период. Третият пакет за енергия с мониторинг на вътрешния пазар за електричество и газ. Агенцията подготвя годишен доклад за мониторинга за 4 тома електричество, продажба на едро, газ, продажба на едро, след това електричество и газ, продажба на дребно. Два тома от последния доклад бяха обявение в миналата седмица за газ и предварителната част за електричество и останалите два тома ще бъдат публикувани на 22 октомври. Много е важно нашата комисия да изслуша вашето мнение, господин директор, и да разберем вашето мнение за мониторинга на пазара. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, уважаеми членове на комисията, за мен е чест да се ява пред вас отново, за да представя някои от нашите резултати в годишния доклад. Както каза и председателят преди малко тази година, както миналата година, разгледахме четири големи области. Търговия на едро, електричество и газ, след това търговия на дребно, електрическо и газ и след това защита на потребителите. С малкото време, с което разполагам, ще, ще се справя на основните послания във връзка с дейността, която наблюдаваме и контролираме. Ще видите, че някои от позитивните резултати от миналата година се потвърждават, но се потвърждават и някои предизвикателствата, които имаше миналата година. Хубавото, че тук че работата на вашия парламент и другите институции в насочването на процеса за либерализация на енергийния пазар и създаването на вътрешен пазар в Европа. Работата на националните регулятори е допринесла до резултати. И в крайна сметка потребителите могат да се ползват от предимствата на тези процеси. Ще започна с позитивните послания цените на дребно спадат. Това само по себе си е позитивно, но не бива да се впечатляваме преждевременно, защото то всъщност е резултат не само от действието на доброто действие на пазара, но някъде се дължи и на тенденцията в международните пазари. Трябва все пак да сме горди за това, че от миналата година цените на дребно следват движението на цените на едро. Защото преди това имаше един период, в който а, цените на едро падат, а пък цените на дребно се увеличават. А в момента а, средно тенденциите са едни и същи. Което означава, че пазарът работи добре, на, на ценовите сигнали от е, пазара на едро минават към цените на древно и се усещат от потребителите. Спорната част в това, което плащаме като потребители в Европа, намалява. Има предвид онази част, която обхваща разходите за съответните продукти, газ и електричество, трябва да платим също така и разходите за мрежата. Там има и данъци, има и други елементи, като например таксите, които се плащат за екосубсидии. Това всъщност е голяма част от е, това, което плащаме за тези два продукта. Така че конкуренцията на практика се реализира само на една трета от цената на природния газ. Така че тук това трябва да имаме време да имаме предвид, като искаме да назърчим конкуренцията и накрая цените на дребно отразяват цените на, най на едро. Да видим какво става на пазара на едро. Природния газ. Насоките, е, които бяхте прияти от вас миналата година и кодекса се отразяват на пазара. Все по-голям капацитет се търговия в краткосрочни договори. С синьо има дългосрочни контракти, но с жълто отгоре са дадени краткосрочните контракти и тази част се увеличава. Въпреки увеличението на фискалният капацитет, равнището на ангажиране се увеличава, намалява, което означава, че има конкурентност. Има свръхкапацитет, но това позволява конкуренцията. В средносрочните ангажименти използването на капацитета реагира по-добре на цените на пазара в краткосрочен план. Така че природният газ се използва по-ефективно това подобрява сигурността на доставките. Това е една мярка. Става дума за способността на пазара на газ в държавите членки да издържа на натиск, когато няма достъп до един източник. Както виждате, доста фирми са подобрили на, на синята част, това е 2013 година. С червени точки сме дали 2017 година. На повечето пазари има подобрение и повечето от държавите членки са над това, което е според нас прак. 110 от търсенето, останалите доставчици. Останалите доставчици могат да обслужват пазара с печалба 10%. Така че, ако се постигне то, този праг от 110, онези, които доминират на пазара, нямат монопол на власт. И все повече пазари отговарят на този праг. Подобрява се използването на интерконекторите, тази а, карта много ми харесва, може би сме говорили за нея. Ето е как изглежда Европа. Разходите за източници в отделните държави. След това правим сравнение с а, Холандия, където смятаме, че имаме най-ликвидната част на континента. конкурират се с MBP в Великобритания. Държавите с жълто са онези, които са много близо до TTF. По-малко от 1 евро за мегаватт час с светло-синьо са 3 евро разлика. Ако погледнете разликата между 2000 и 12 година и това отясно, 2017 доставчиците, тези, които продават газ на фирмите в е, Европа, доставят е, е, този природен газ по много по-равностобни усилия. Но всъщност, вижте, тук жълтото не се премесва от изток към запад, тъй като повече от природния газ идва от изход. Може би най-низките разходи са на изток в Европа. Е, всъщност най-низките разходи се определят от е, това, че наблизо има конкурентен пазар. Това са трите основни послания, които искам да съобща за природния газ. Да видим електричеството. Отново няколко добри новини. Равнището на ефективност е, при използването на интерконекторите се увеличава. Някъде 85-86%, което означава, че за това време е, капацитета на интерконекторите се използва и то напълно. Правим всичко възможно на базата на това, за което разполагаме. На тази карта виждате двата големи регионални пазара. Пазара на, на големия регион от Гибралтар до Баренцово море, след това, след това пазарните цени Чехия, Словакия и Румъния. Следващата етап е приобщаване на тези региони. Всъщност не успяваме да постигнем ефективността, която ни трябва. В началото на тази година започна един проект за Европа, за да видим какво става с търговията през деня. Може би следващата година а, тенденцията ще бъде по-добра. И това всъщност е добра новина. Има някои предизвикателства. Ето тук са два от основните типа предизвикателства. Първото е едно ниското ниво на използване на трансграничния капацитет. Мисля, че е средно в Европа само половината от това, което може да се достави на пазара, минава през трансграничните интер, интерконектори. Всъщност тук показваме ефективността на регионите по отношение на използването на трансграничните интерконектори и разликите в цените. Има доста малко зелени държави. Така че много да се направи да се подобри това, да използваме по-добре това, което имаме като интерконектори и също времено изграждаме допълнителни интерконектори от дясно. От дясно виждате ресурсите, които могат да се отключат, ако използваме всички интерконектори. Да видим дали има достатъчно ресурси в съответният регион. И тук се <clears throat> вземат предвид съседните държави, какви ресурси могат да се отключат от съседните държави. В някои случай ако <clears throat> това се прави без да се консултира съседната държава, може да се получи двойно счетоводство, но в държавите с червено и жълто дават възможност за това, че имат потенциал – за използване на ресурси от другата страна на граница. В други държавите си се вземат тези неща с по-синьо или сиво, с тъмно-синьо отчели вер, вероятността. Също тук има възможности и ползи, които трябва да бъдат използвани. И европейските потребители заслужават това. Ето, това е нашият груп разчет за ползите, които вече са реализирани и кои остават да бъдат реализирани с зелено е, къде сме в момента с червено, а с моментите, е, когато въведем всички потенциални възможности в Европа, включително и препоръките на агенцията има големи ползи от интеграцията на пазара. Има ползи от връзките през деня. Има <clears throat> ползи от интеграция, интеграция и балансиране на пазара, като включим по-голям капацитет за пазара, а също така и за координация на сигурността на доставките. Мисля, че това в момента не се прави и накрая има възможност за преконфигурация на зоните за оферти. Но тук <clears throat> също според нас има възможности да се потърсят някои ползи. Това е <clears throat> само върха на айсберга. Ако погледнете томовете, ще видите много повече информация. Все пак благодаря за вниманието. Благодаря, господин директоре. Поздрави за сериозната работа през последните 8 години от началото на мониторинга на енергийните пазари. От началото на 2010 година господин Ланген иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин директор, като има предвид прегледа на а, извършеното от агенцията, мога да кажа, че тя е свършила много полезна работа. Има нужда от подобрение, най-вече в частта интерконектори. Тази тема е доста трудна от а, е, няколко години. Не сам спомням си началото на дискусията. Интерконекторите – като идея бяха подхвърлени по вътрешни причини в държавите членки, може би от големите или по-малките държави членки. И всъщност и тук Агенцията за сътрудничество между регулаторите имаше възможност да регулира и да насърчи развитието на интерконектори, което се вижда сега са са чудесните резултати в някои държави членки. Вниманието се насочва към друг случай – Френската агенция, която регулира енергията, <clears throat> взе предвид Брекзит и иска да използва тази възможност от правна и мрежева наясност, за да вземе някои решения във връзка с отношенията между Франция и Британия. Виждам, че има голямо търсене там проектът всъщност е в полза на британските потребители, но е важно да работим трансгранично дори и когато Обединеното кралство излезе от, от Съюза, защото пазарът там е доста голям. Решението, решенията са в ръцете на националните органи. Само ще отлагат някои от тези решения за това има и е въпрос. Има ли спорове, при които агенцията за сътрудничество не е има възможност да повлияе на националните регулатори? И ако има такива случаи, каква е френската? Може ли да ни кажете дали френският регулатор е прав и точен в своите отчети? Благодаря. Колега Петърсен. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин директора за отличното представяне на работата на агенцията. Благодаря за отличната работа на тази агенция. Под вашето <clears throat> ръководство оценявам високо това, което правите. Искам за да разберем по-добре числата. Искам да дадете малко повече информация за трансграничните въпроси. Там казахте, че половината от сега съществуващата трансгранична възможност е била използвана през тази година, което ми се струва, че е същото число, както миналата година – Правилно ли да разбирам, че в тази част няма почти никакъв напредък по отношение на <clears throat> трансграничния пренос? Може ли да кажете няколко думи по тази част? А по отношение на вашия диапозитив за, за ползите, евентуалните ползи за потребителите от гледна точка на на трансграничният обмен. Правилно е ли да разбирам, че ако добавим тези ползи, се получават някъде около 10 милиарда евро годишно като ползи за всички европейци като потребители. Правилно ли разбирам вашия отчет? Така че отново благодаря за отличната работа на вашата агенция е вашата лична работа. Благодаря, господин Перунде. Благодаря. Уважаеми господин директор, вашето представяне съвсем ясно показа една доста тъжна държавна, е, реалност, че държавите членки не отварят своите граници и искат да защитат своите национални пазари, което е зле за европейският дънакоплатец, е, чието пари са инвестирани в е, инфраструктура, но не може да се възползва от е, трансграничната търговия. Това са пречки за възобновяемите енергийни източници. Затворените граници създават проблеми със сигурността. Белгийската криза показва, когато съседите искат да защитават своя пазар – тази година ще има нови правила за агенцията. Държавите членки искат да отслабят правомощите на агенцията. На това е желанието на държавите членки и ние Зелените държим агенцията да има силни правомощи и винаги настояваме тази агенция да е силна, <clears throat> прозрачна и да работи с силен директор, който може да балансира националните интереси с европейските интереси. Надяваме се, че парламента <clears throat> ще бъде ще има успех в защита на сите предложен. Господин Кохличек. Děkuji. Е, rád bych се vrátil к нашему последнему... Искам да се върна към предишното ни заседание е, с господин Поточник. Не срещата в Виена, а тук в комисията. На последното ми заседание се казва – се каза, че има държави, които, като по-конкретно Польша, които се опитват да попречат на, на движението на енергия през националните граници. Всъщност, <clears throat> на северните връзки на Чехия са много добри, но няма възможност енергията да се движи от Полша към Чехия. Всъщност, другият ми въпрос е държавите от Балканите. Във вашето табло имаше <clears throat> сива територия Босния, Херцеговина, Македония, Албания и други държави от Балканите. Искам да поставя следния въпрос. Дали положението в момента там е било коригиране. Беше казано, че държавите членки защитават своята национална граница и пречат на преминаването на енергия през националната граница. Благодаря. Грация, президенте. Velocemente, due domande. Se il direttore ci Госпожа Дамато, може ли да ни кажете, господин Димитър, че с новите проводи, това ще се подобри. И гледам тук процентите и цените, които са описани. Може ли да ни дадете държава по държава? Как се влияят нещата в различните държави членки? Благодаря. That's all. Господин директор, ако искате да кажете. Да, благодаря ви за интересните въпроси. Те дават възможност да вляза в задълбочаване по темата. Господин Ланге, господин Петерсен, вярно е, че сега не използваме интерконекторите в оптимална степен. Но в момента има дискриминация според нас между трансграничните потоци и се предпочитат вътрешните потоци. Т.е. дискриминират се трансграничните. Тези зони в момента не отразяват действителността, а политическото наследство – Голямата част от зоните отразяват границите на държавите. Има държави, има Швеция, Италия, Норвегия, извън Съюза, където има различни зони в страната, но след това зоната в крайна сметка в други държави отговаря на страната и не отговаря на действителността в електрическото енергия. Така че, за да има добри вътрешни потоци, се ограничава капацитета по границите. Поради тази причина, и тук ще отговоря на въпроса на господин Кохличек, защо в определен момент някои от границите, например границата между Германия и Полша, и пък тази с Чехия, трябваше да намалят мощността на почти нула, защото голямата част от тази мощност се заема от така наречени потоци, които се създават от външни потоци в една страна, но поради физическата реалност на системата, те е, изтичат извън нея и обират мощността там. Има различни решения на този проблем. Едната да има по-добра конфигурация на тръжните зони или пък да се изпратят правилните сигнали на тези, които създават проблемите, така щото да има пълна видимост на това какви са вариантите, какви са ползите, разходите. Това препоръчахме през ноември 16 година. Радвам се, че комисията пое част от препоръките ни в своето предложение за преработка представено през ноември 16 година. Again, Langen, the... Господин Ланген, попитахте за споровете между отделните оператори. Да, в момента можем да вземем решение, когато имаме национални регулатори, които не постигат съгласие. Случай, който споменахте, е точно такъв. Става дума за един интерконектор – регулатора в Обединеното кралство и този във Франция. Тези два регулатора можаха да се споразумеят за искането за изключване от Акинт. И това дойде при нас. Ние взехме решение преди месец, малко повече от месец, по този конкретен случай. Казахте, че има голямо търсене на тази граница, поне това чух в английския превод. Нашата оценка е, че този нов интерконектор, както и други, които се развиват, ще бъдат много ценни, ще бъдат полезни в регулаторния режим. Сега има един проблем в разработване на такива с Франция при регулирания режим, защото националното на законодателство в Франция като че ли пречи. Но това е проблем с френското законодателство, а не с европейски е, подход. Господин Петърсен, това са прогнозни цифри. Виждате как цвета е наситен, на места на места избледнява, защото има известно ниво на несигурност, тъй като това са прогнози на трети страни посредством интеграция, физическа интеграция на европейския пазар, вече има ползи е, над, над 15 милиарда годишно. Свързването с пазара, да, аз тук мисля, че това е точно. 1 милиард се казва там, има още 200 милиона, ако завършим интегрирането на другите пазари. Има голяма полза, просто трябва да отговорим на предизвикателствата. Следващият оратор. Благодаря за подкрепата към агенцията. Нашите граници не са затворени. Понякога обаче са. Кризи в една страна карат органите да затворят границата това е законно, но за съжаление не се случва много често. А, трябва да изградим повече в някои райони и да работим с това, което имаме по-добре. Това е по-ефективно и по-ефикасно. Нужно е да отворим малко границите, но ви благодаря за подкрепата. Господин Кохличек попита за Балканите. Те са извън мандата ни – част от информацията, която ще намерите в доклада, включва балканските страни. Те още не са част от свързването на пазарите. Има там един тръжен офис, който се опитва да направи тръжна процедура, но не изпълняват свързване на пазарите на електричество – Работим с един секретариат, който им помага, за да може тази част на Европа да се движи в същата посока като нас. Но не мога да кажа, че границите там са затворени. Не, просто казвам, не са на този етап, където можем да кажем, че се използват най-ефикасно. И накрая госпожа Дамато. I have here ще видите, то um, се отнася до данъци. Uh, Става дума за електричество и газ. Виждате процентите на отделните компоненти. Ще видите информация по отделните държави в книгите, които публикувахме. Тук най-горе е ДДС, за данъци става дума, след това има 23% за електричество и около същото, същата цифра за газ. Между 5, една пета или една четвърт отива за данъци. Благодаря, господин директор. Кратко изказване, господин Ланген. Съвсем кратък въпрос Господин директор, за Куин казахте, че Асер може да вземе решение, френските власти го блокират. Какъв е изхода? Да се подаде жалба срещу Франция, действие на Европейската комисия или друг начин? Как може да се излезе? И това ще бъде и пример за това как да се реши такъв проблем. I have to apologize, perhaps. Трябва да се извиня, може би съм избрал грешната дума. Не казвам, че край блокира. Френското законодателство блокира. Ние взехме решението и казахме, че по нашето тълкование на настоящите разпоредби, тъй като регламент 347 от 2013 година дава право проект от общ интерес да получи регулаторна подкрепа и одобрение – и това трябва да бъде апробирано сега във Франция. Нашето четене, е такова има и прецедентно право по случая. В този смисъл националното законодателство пречеше на европейското. Не очакваме да върши работата на институциите един а, инициатор на проект. Но ако се окаже, че няма друг начин, то тогава най-вероятно ще има искане за изключение, което може да бъде разгледано. Но ползи сега трябва да има за потребителите и трябва да видим дали националното френско законодателство наистина отговаря на европейското. Благодаря отново, господин директор. Поздравление за усилената работа. Много, много благодаря за ангажираността. За първи път се виждаме след като третия енергиен пакет започна с вас. Всичко е във ваши ръце. Скъпи приятели, преминаваме към точка 19. Доклад за преговори. 19. Всъщност е вътрешния пазар за електроенергия, вътре 20. Общи правила за вътрешен пазар на електроенергия регламент и директива. Господин Каринш го няма, затова нека съвсем накратко да кажа втори трилог, тъй като аз присъствах и мога направо да кажа какво се случва. Втория триалог по регламента включваше принципи, свързани с този пазар, трети член. След това 6 и 7 член и други пазари, въздействие върху краткосрочни и дългосрочни пазари и продукти, 8 член. Постигнато е известно съгласие, но има спорни въпроси, като минималния размер на търгуемите продукти и там ще продължат споровете. Втората част бе свързана с регионалното сътрудничество и Член 32 до 42 институциите проведаха основна дискусия, свързана с регионалните центрове за координации или регионални координатори по сигурността. Така е името. Тоест един и същи въпрос, просто различни имена се предлагат, едното от парламента, другото от съвета. Реши да зададе мандат за по-нататъчна работа на техническо ниво. Директива втори триалог по директивата. Различни разпоредби, които са свързани с защитата. Например, договорите с динамични цени, 12 ти член, сравненията, както и сметките. Второ приложение. Бяха постигнати компромиси. по част от въпросите. Има още спорни въпроси. Преговарящите одобриха временното споразумение, което е постигнато на техническо ниво по време на тристанната среща. дадена бе възможност на техническо ниво да се водят по-широки дискусии. Следващата тема беше пазара и как ще изглежда той. 18 октомври 2018 ще бъде тази трета среща след 10 дни. 21 точка готовност за справяне с рискове в, лави от занонато. Колега, много кратко, какво се случва по време на преговорите. Благодаря, председателю. Много срещи ви направихме двустранни, с председателството на съвета, както и с Европейската комисия, преди да се стигне до първия триалог. Климата беше много добър. 25 септември беше първата среща. Има разминаване в становищата по същество. Три, например. Подготовката за риск и моделът и делегираните права на комисията, както и въвеждането на указания за помагане при риска, особено що се отнася до а, справедливата компенсация както и ексанте оценката на националните планове. Що се отнася за структурата на плановете, съвсем накратко, очевидно е, че моделът в приложение 1 е единствения, който дава възможност за хомогенност и взаимосвързаност на плановете. Отговаря също така на това, което е записано в идеята за предоставяне на такива услуги. Ще се държим на това. Различни неща се казват за правомощията на комисията, членове 10.3 и 19. Този модел в приложение 1 няма нужда от изменения. Самата Европейска комисия каза това по време на първия триалог. Втора точка – регламента задава норми за сътрудничество и солидарност между държавите – основния стълб на този закон, всъщност не дава решения за прилагане на практика, особено за справедливата компенсация. Има различни схеми и режими за компенсация, които се използват в Европа и е нужна яснота. Оказанията, които предлага Европейския парламент 7А е членът, и които АСЕР трябва да изчисти с комисията, ще отговорят най-вече на тези потребности. Съветът обаче, за съжаление, в момента няма голям достъп, говори за преклено голяма бюрократична тежест, но държавите членки трябва в крайна сметка да излязат от тези различни схеми. На трето място, там са много далечни позициите, за ексанте оценката на националните планове, 12А е членът съвета не иска даване на възможност за намеса на Европейската комисия в плановете превентивно. От наша страна имаме нужда от инструменти, смятаме, че е необходим такъв инструмент, ако искаме последователност, кохерентност на плановете, за да може добре да функционира вътрешния пазар, заедно с принципите на сътрудничество между държавите членки, и климатичните енергийни политики. Може да се търсят решения, които да не поставят под въпрос делегираните правомощия на Европейската комисия, които дават възможност обаче на същата да излезе с детайлно становище за това дали съответните планове отговарят на общите цели на регламента и законодателството на Съюза в сферата на енергетиката. И накрая първият триалог говори за други теми, технически срещи, влизането в сила на различни части регламента. Ние искаме малко по-низки ставки от тези, които предлага съвета, след това прозрачността, участието на отделните части от пазара, заинтересоване страна и така нататък. Техническите срещи тези дни вървят. Втория триалог ще бъде на 23 октомври в Страсбург. Надявам се всичко да приключи до последния триалог. Аз лично вярвам, че това ще стане. Благодаря ви много, господин председател. Господин Ланген. Äh, Искам нещо общо да кажа аз след следващия доклад. Um, uh, Колегата Петърсен Агенция на Европейския съюз за сътрудничество на енергийните регулатори. Колега, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Става дума отново за триалози, които така сега. Първият триалог беше на 26 септември. Има напредък, но и много работа, която остава да се свърши and... Uh, Голяма част от въпросите минават на техническо ниво и силно се надявам да има голям напредък, е, когато започне втория триалог на 23 октомври. Както току-що чухме от думи на господин Поточник, това е много важна тема за насърчаване на трансгранитните потоци – затова съществува тази агенция. Затова имаме нужда и силна агенция, за да има регуляторен надзор, за да излечем ползата, която е нужна. Работата ни е много важна, трябва да работим заедно, без да се увличаме по партийна идеология. Много въпроси отидаха на техническо ниво. Надявам се да има голям напредък, който да води до втория триалог на 23 октомври. Благодаря. Ja, ich möchte mich bedanken beim äh, Berichterstatter. Господин Ланге, да, аз искам да благодаря на докладчика. Искам нещо общо да кажа. Имайки предвид различните тристранни срещи, които се проведаха в сферата на промишлеността. Аз съм депутат вече повече от 24 години в този парламент. Виждам, че независимостта на депутатите намалява и се увеличава силата на групите. Не казвам нещо против докладчика, но нека го иллюстрирам със следното. Ако водим преговори между съвета и парламента, ще е добре да се занимаваме само с политическите въпроси. Но заради различни мерки, които бяха прияти от администрацията, и имайки предвид измерването на думи, броя на знаци и така нататък, изобщо не стигаме до политически въпроси. Има различни причини за това. Имаме много подробно планиране, Имаме два-три критични въпроса, които трябва да бъдат засегнати на две-три заседания. Четири триалога са планирани, три заседания до докладчиците сянка, пет технически заседания и пет подготвителни срещи за техническите триалоги, т.е. 18 общо. Едното е на 26, на 9, след това а, още много от технически така че има още 14 застания пред нас. Независимо как тръгнат заседанията. Има различни причини за това. Първо, в секретариатите има по едно лице, което отговаря за досието. Това лице трябва да покаже, че работи усилено. И смятам, че това ни води до политическите моменти Следващия проблем е, че съветът има все по-малко квалифицирани кадри. Квалифицираните хора ги пращат да вземат решение, но това са хора, които нямат никакво политическо влияние. Ние обсъждаме и след това отлагаме. До никъде няма да стигнем, ако не дойдат представители на високо ниво от съвета, които не само са техници, а имат сила, например посланици или други хора, които знаят много. Има, разбира се, по досиетата, но ние никога не стигаме до добро решение, защото те постоянно казват, трябва да питаме съвета. Не може така да се водат преговори с парламента. И на трето място, в крайна сметка не може да фиксираме позиция на парламента и след това да водим преговори. А, като представител на големите групи, трябва да кажа, че не може решения да се вземат на заседанието, което си в сянка, където има 8 човека, т.е. няма достатъчна представителност на част от групите. Настоява се веднага да се вземе решение или поне прекалено скоро. Това няма нищо общо с докладчиците, които тук чухме. Казвам го като общ проблем. Трябва тази идея да се махне, да се отстрани. И на този етап на преговорите Европейската комисия е нещо като неутрален наблюдател. Те може да отеглят предложението, да го променят. Те не вземат решение част от представителите на комисията се държат все едно съветът и парламентът са някакви случайно попаднали там. Не, това е процес на съвместно вземане на решение. Когато вие бяхте председател на парламента, нещата не бяха толкова лоши, така че се надявам да ме чуете добре. Uh, Искам да кажа, че трябва да вземем предвид това, което казахте, защото това, което казвате е много сериозно, то е наистина общо. Трябва да кажа, че не съм забелязал такъв голям проблем. Може би, в крайна сметка, имаме много въпроси, които да обсъдим. Комисията ИТРА има 17 преговори, които трябва да води. Е трудно. Трудно е и за секретарията, и за съветниците на политическите групи и така нататък. Но, нека да погледнем сериозно наказаното. Не мисля, че ще има такъв голям проблем. Или поне аз не виждам такъв голям проблем, какъвто виждате вие. А, но Важно е да се видят тези важни моменти, като искам да ги взема предвид, ако това е възможно, може колегата иска да добави нещо. No, are, are... А, мисля, че казаното е изключително подходящо. Нямам такъв опит, какъвто има господин Ланген, за да мога да преценя как е било преди, но мога да кажа на всички, че се опитваме максимално бързо наистина да се движим напред, имайки предвид различните мандати. Това трябва да е амбицията ни, за да се приключи този процес. Графиците също така, доколкото разбирам, покажат, че закъсняваме. Никой не иска да проточва нещата. Точно обратното, искаме максимално кратки срокове да приключим. Нека да се опитаме да работим така амбициозно. Uh, well, yes, yes, we, we can discuss the issue further. Ще говорим по тази тема пак. Олег, заповядайте. Аз а, искам да помоля това да бъде обсъдено най-общо на стане на координаторите, тъй като това е голям проблем. При предишния мандат имаше два важни въпроса. Единият Дисен Блом от Нидерландия, министър на финансите, беше против министрите и другото беше свързано с CO2 в Комисията за околна среда. Комисията по индустрия а, имаше един френски министр, който успя да прокара своите неща. Ако постоянно ни изпращат хора от втори ранг от страна на съвета, говоря за политическата им отговорност, като казвам от втори ранг, от второ ниво, а не, че не са експерти. Трябва на същото ниво да се водят преговори и не да се заравяме в техническите подробности. Ами да, може би ние не виждаме такива проблеми, каквито виждаме, виждате вие, така че трябва да вземем предвид казаното от вас. Знам, че на всички тристранни срещи много неща се пращат на техническо ниво. Направо огромен брой от въпросите минават на техническо ниво. Както каза Мортен, при първия триалог по АСЕР много въпроси са изпратени точно на техническо ниво. Но така или иначе бихме искали да разберем вашето становище. Необходимо е да се вземат предвид вашите бележки. Благодаря ви. Вернер. След няколко минути започва съвместното ни заседание с другата комисия. Тя е комисията по транспорт. Чакаме колегите. Благодаря.